Euh, Уважаеми колеги, започваме нашето заседание. Ако обичате, заемете местата си. Много щастлива съм да поздравя сред нас господин Мили, или по-скоро господин Милю, Искам да ви поздравя с удължаването на вашия мандат. Вие сте генерален директор от 1 септември на Европейската агенция по морска безопасност. Вие бяхте в много добро сътрудничество с моята комисия от крайно време, от, от, от дълго време и сега Сме щастливи да ви приемем отново и да ви изслушаме каква е вашата визия за бъдещето по отношение на тази агенция, защото сега вие сега я оглавявате. Оглавявате тази чудесна агенция, така че господин Милю, давам ви думата и сега е, искам да чуя какви са перспективите за бъдещето, след което ще открия дебат с присъстващите тук депутати. Това е вашия микрофон. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, За мен е удоволствие да изкажа благодарност на вашата комисия за възможността да ви осведомя за текущната дейност на комисията в качеството ми на директор на агенцията след удължаване на мандата ми. Продължаващият непрестанно диалог с вашата комисия е от първостепенно значение за нашата агенция. Когато за последно бях на заседание на вашата комисия, ви представих този диапозитив на екрана. Приоритетите за 2017 година, които все още не са се променили. тъй като в момента продължаваме да се случаваме върху основните ни цели. Т.е. в момента търсим нужните служители с адекватни умения и познания, за да запълним нужните ни бройка постове и като уточняваме дейностите си. Скорошната беженска криза доведе до редица от действия, които се съсредоточиха в по-голяма степен върху опазването на крайбрежните води. И ние играем много важна роля в това отношение, било то като ключовите ни задачи, било чрез подкрепа. Над 3000 военни и граждански служители се занимават с крайбрежна охрана и пряко или косвено МСА им помага в осъществяването на ежедневната им дейност. Вики предвид този факт, за мен е радост, че продължаваме да се възползваме от постоянната подкрепа на Европейския парламент при създаването на нашата нашият отдел, който се занимава с крепъчната ограна в ЕМСъм. Решението беше започнато, както знаете, през юни тази година, като става въпрос за един пилотен проект, който се вписва в рамката на европейският пакет за границите. Целта на проекта е да се засили осведомеността за дейностите на Frontex, EMSA и ЕФКА, Европейската агенция за контрол на рибарството, като освен това се е, търси взаимодействие между различните участници в е, осигуряването на крайбрежната охрана на европейско равнище. Тримата директор ще представим също от нашия пилотен проект съвместно на комисията Тран е, и Либе, като е предвидена тази презентация за месец ноември. Проектът беше много важен дава създаване на формално сътрудничество между трите агенции за бъдеще, като трите агенции създадоха механизъм за взаимодействие с цел постигане на възможно най-добри резултати чрез засилване на поледните взаимодействия и сътрудничество между националните власти, занимаващи се с опазване на бреговата, на крайбрежната ивица. От 2018 година насам трите агенции ще излязат с съвместни приоритети в областта на бреговата охрана. Конкретен пример за това сътрудничество се провежда в момента едно, един от плавателите ни съдове, с, с, с който се занимава по принцип с контрол на танкерите, в момента участва в а, една мисия, организирана от Европейската агенция за контрол на рибарството. Също така смятаме да създадем една нова служба за спешна на помощ, която да обединява различни елементи, т.е. граничен контрол, безопасност на плавателните съдове, установяване на случаи на замърсяване, контрол на триболова, правоохранителни дейности и т.н. В момента изготвяме един нов модел за осигуряване и предоставяне на услуги на правоохранителните и други власти в момента, в който се изготвя регулаторната рамка за използване на безпилотни самолети. Като при всяка появата на всяка нова идея сме изправени пред противоречия при изготвянето на тази услуга като основната ни цел е един сравнително малък безпилотен самолет да обедини всички тези функции. Но вече сме в състояние да покажем потенциала и добавената стоеност на тази иновативна услуга, като беше направена демонстрация през месец май в Испания. И ще ви покажем кратка, кратък видеоматериал, който ще ви покаже какви услуги са налични. Първо, за context of a uh, pilot project financed by the European Parliament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 Това е вторият пример за прехвърляне на пътни си от един кораб на друг. And the third one is uh, oil response uh, demonstration. Третата демонстрация в случай на разлив на петрол. Then there is a uh, SOLAS issue, safety of life was uh, at sea, man overboard. В случай на спасяване в открито море. And then uh, lastly, uh, fisheries control detection. И накрая контрол на риборна дейност. Aquí lo malo que tenemos nosotros es que podemos dar las coordenadas, pero solamente This is only to demonstrate what kind of information. По начин просто ви демонстрирахме какъв вид данни получаваме от безплатните самолети в нашите служби. Okay, then we can continue with the, Продължаваме с PowerPoint презентацията. Следващият диапозитив показва как работи нашата система TETIS. Продължаваме да работим в подкрепа на проверките на плавателни съдове. Миналата година имаше 18 000 проверки в рамките на системата Тейт чрез 600 ползватели на плавателни съдове на Европейския съюз. Основната цел е да отговаряме изискванията на директивата за сярата и директивата за пристанищните съоръжения, която изисква от нас провеждането на над 10 000 повече годишно. Освен това, започваме да прилагаме и новата система за докладване на контрола и проверките в рамките на ТЕТИС. Системата ще даде възможност на предприятията, които отговарят за оперирането с големи плавателни съдове да изпазва своите задължения за докладване на емисии с въглероден диоксид на пристанищните служби съгласно новите изисквания от 2018 година насам. Целта е да се улесни прилагането на мерките за намаляване на емисии с въглероден диоксид в сектора на корабоплаването, като данните ще се преразглеждат и публикуват официално ежегодно. Целта е да се работи съвместно с акредитираните проверяващи органи, за да се изготви надежден модел и преди всичко, за да се предоставят нужните данни за спазване на стандартите за намаляване на емисията въглероден на Европейската комисия. Използвайки информацията която получава Европейската комисия, ежегодно ще публикува агрегирани данни за всеки плавателен съд е, възоснова на критерия за дъгина ефективност, демистовъглероден диоксид е, и опасността от замърсяване. За първи път имаме и възможност е, за въвеждане на свободни данни от страна на помишлеността. А сега, ако се обърнем към въпроса за бежанците, който продължава много да ни вълнува, наскоро ще се, скоро ще се проведе нова конференция, посветена на възможности за сътрудничество изподеля на опит с Норвегия. ЕМСА, ЕФК, Фронтекс и други международни организации ще направят упражнения в реален мащаб и ще разгледат всички възможни последици за морската среда в случай на инцидент. Ще вземем правителството резултати от последните две упражнения в този мащаб и ще представим резултатите на Международната морска организация. Целта е също така да се зададе и ново морско пространство на европейско равнище без граници, като се продължават ам, ам, разговорите с главните заинтересовани страни. Като целта е да се използва новията, новата концепция за прототип за общо европейското морско пространство с цел стандартизирани формуляри за предоставяне на нужните данни за всеки плавателен съд, но за съжаление това е един дълъг процес, който отнема много време корабоплаването продължава да се сблъсква с много сериозно бюрократично бреме, идващо от нуждата за двойно докладване, водещо до проблеми и забавения в доставките на голям вид стопанска дейност и вие може да ни помогнете да преодолем трудностите в това отношение. Системата за спътниково наблюдение Коперник дава възможност за предоставяне на спътникови данни, които да помогнат наблюдението на различни дейности в открития води. Спътникови данни са на разположение на авторизирани ползватели, включително и е, данни в областта на безопасността, сигурността, рибовната дейност, митническите служби и наблюдението на биологичните, биологичното разнообразие и морските екосистеми. започнаха да се водят разговори за продължаване на услугите, предоставени от Коперник след 2020 година. И е, ние се надяваме да ни подкрепите, защото приноса на спътниковата наблюдателна система за нашата дейност е много важна. Също така продължаваме да играем важна роля в подпомагането на държавите засегнати от петролни разливи. Последните 17 а, случая виждате на картата в момента и ние сме готови да отговорим в случай на предходен раз в рамките на 24 часа. Освен това, агенцията предоставя два вида услуги. Предоставяне на човешки ресурси и на оборудване. В сравнение с януари миналата година сме увеличили запасите си от оборудване за случаи на, пет, на петролни разливи в Равена за Адриатическо море, като се добавят двете вече съществуващи запаси в Северно и Балтийско море. ЕМСА достигна до зрялост и дава в, и, и в състояние да предостави услуги, които се търсят на световно равнище. В състояние сме да предоставим техническа помощ на страните, които са в програмата за добросъдство на Европейския съюз, като по този начин допринасяме за гарантиране на сигурността и опазването на околната среда в съседните на Европейския съюз страни. Получаваме също така и молби за сътрудничество от трети страни, които искат да научат как точно се осъществява сътрудничество на европейско равнище при наблюдението на безопасността, риболова и екологичното е, стабилност е, в открито море на европейско равнище. Инструментите и възможностите за обучение на нашата агенция са обект на интерес от страни от цял свят и могат да допринесат изпълняване на геополитическите ни приоритети в важни за нас региони. И накрая бих искал да кажа няколко думи за външната оценка на дейността на агенцията. Оценката се осъществи в периода 2016-2017 година. Цялостната оценка е много положителна и тя признава, че МС допринася за по безопасна и по-сигурна морска среда. Освен това, помага на държавите членки в дейностите по предотвратяване и спешен отговор в случай на замърсяване на морските на морското пространство. Очаква се административния съвет на ЕМСА да приеме препоръките на следващото си заседание. В очакване на промяна на регламента, който се очредява агенцията, продължаваме да работим с настоящата ни уредба. Благодаря ви и с радост ще отговоря на въпросите ви. Благодаря, господин Мюлю, за вашето изложение. Вие се спряхте на различни точки технически, екологични, също така и от международно значение, ако мога така да се изразя. Сега Давам думата на нашия координатор от е, НП, господин Вим Ван Декамп. Искам да поздравя неговата група. Е, това е група от посетители. Е, вие сте до някъде менеджери във всички случаи на тази инфраструктура. Добре дошли в нашата комисия по транспорт. И това ви казва самия най председател. Веднага ще открия дебата, който във всички случаи ще има въздействие, ще има последици от него, защото всъщност въпросите е, свързани с морска безопасност, днес са изключително важни не само от екологична гледна точка, че 80% от е, търговията се осъществява по море в света и как всъщност е, протича конкуренцията, какви са и трудностите и геополитическите предизвикателства, те са големи, така че функцията на тази Европейска агенция трябва да бъде засилена и дейността е разширена. Разбира се, дроните също ще бъдат част скоро от миналото, защото технологиите се разбиват много бързо. Сега давам думата на господин Вин Ван Декамп, координатор от НП. Госпожо председател, благодаря. Eh, Искам да Поздравя господин Милю с неговата е, номинация. Пожелавам му много успех в бъдеще е, с тази чудесна агенция, е, госпожо председател. Колегите от Португалия, Франция, Испания, Гърция, всички те искат да влязат при вас, за да видят как функционира агенцията на практика. Аз искам да поднеса моите извинения, искам обаче да изпълня задачата си по възможно най-добрия начин. Как функционира на практика, как се провежда приема на желащите за обежище, кандидатите за обежище, дали това се прави от Фронтекс, т.е. тази друга служба, или пък вашите кораби също са засегнати от този процес, защото на хартия нещата изглеждат много добре, обаче е, виждаме, че има много човешко страдание. Така че искам да попитам как точно протичат нещата, какво прави и в случая ЕАМБ, нещо, което да е осезаемо и искам да попитам как функционира сътрудничеството с службите от Северна Африка. Дали вие сътрудничите с флота на Марокко или на Либия, защото Либия в момента е подкрепена от Европейския съюз и от Италия, за да се опита по-добре да управлява нещата, така че как върви сътрудничеството с тези страни. И освен това ние виждаме, че има конфликт между флота и а, е, лекари без граници. Става дума за а, е, частни, а не публични НПО. Как а, е, се засяга ЕМБ от този процес? Виждате, има много отдавания, обаче от друга страна ние все пак трябва да кажем на тези хора, че автоматично не могат да бъдат прияти в Европа. Сега, екологичните въпроси ние обсъдихме въпроса за световното управление на океаните и искам да задам един конкретен въпрос. Става дума за пластмасовите отпадъци в Средиземно море. Е, знаете, е, има такива в е, Атлантически океан, в Тихия океан, но в Средиземно море, кой е по-големия замърсител корабите, които изхвърлят отпадъци в морето, или пък отпадъците, които се носят от течението. Господин Милю е дипломат, госпожо председател. Той каза, че е, това е морския прозорец на Европа, който изисква внимание и може би по-голяма скорост. Това е много дипломатичен израз. Е, много добре е, са представени страните, също е, Нидерландия не е сама тук. Е, дали е възможно е, да се направи повече, дали националните полиции и другите компетентни органи са твърде национални. Това ли е проблема? И всъщност е, става дума за нещо много важно. Говорим е, от дълго време за това също и е, вчера вечерта. И този целият проект като че ли не тръгва напред. Е, е доколкото разбирам, Комперник е, трябва да се посочи, че Европейския съюз е по-популярен извън своите граници, отколкото вътре в своите граници. Като погледнете какви са контактите с Филипините и други страни извън Европейския съюз, е, вие виждате, че е, те протичат добре. В крайна сметка става дума за експортен продукт на Европейския съюз и можем да бъдем горди с него. Благодаря на господин Ван де Камп. Сега давам думата на госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. Също искам да благодаря най-сърдечно от името на групата на либералите за тази презентация. Жалко е, че няма повече хора, защото това, което вие показахте е много интересно и разбира се, имам няколко въпроса. Ще се опитам да не задам същите въпроси като Вим Ван де Камп. Е, ясно е, че имаме сходни идеи по различните теми, които засегнахте по Коскарс и бежанците. Няма да задавам въпроси въпроси, защото Вим попита доста неща. Ще започна с дроните. Вие е, от не от дълго време употребявате тези дрони и за мен въпросът е дали имате някакви осезаеми резултати от е, охраната с дрони. Доколкото разбирам, те е, всъщност е, са по поръчение на държавите членки. Така ли е? Ако е така, държавите членки участват ли финансово или всичко се плаща от ЕАМБ, защото всъщност това е свързано с финансиране. Що се отнася до ТЕТИС, подкрепа на ЧИП, инспекшен, инспектиране на кораби, дали това е от 1 август 2017 или съществува по-дълго време, без значение дали от по-дълго или по-кратко време, вие казахте, че става дума за зоната СЕКА и Port Reception Facility Directive. Е, тя ще бъде преразгледана, а зоната СЕКА, аз съм от Северна Германия, това ме интересува много, защото от една година знам, че в Балтийско море от части има вода, която се изпуска и тя съдържа сря, сяра и не се обезврежда в пристанищата. Това е установено в института във Варне Мюнде. Е, до сега не е имало съдържание на сяра във водите на Балтийско море. Дали ЕМСА може да види този процес отгоре или изобщо няма сяра? Можете ли да е, установите това, да установите, че там има такива незаконни дейности. И сега Single Window, това е нещо, което много ме интересува. То трябва да се прилага в пристанищата. Казахте, че това е процес на малки стъпки. Изглежда, че е така, но казахте още нещо. Вие говорихте за двойно докладване, двойна отчетност, което играе роля в корабоплаването. Това се дължи на Европейския съюз или е, причината е друга. Как може да се внесат е, подобрения тук? И ако сега имаме двойна отчетност и това е пречка, ще трябва да си помислим как да подходим в случая. И последния въпрос също е свързан с Коперник и Мошев Сървейлс. Това много ме интересува, защото се занимавам много с морска политика. Вие в презентацията си показахте продуктов каталог. Какво всъщност включва този каталог? Благодаря.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 esityksestään. Благодаря, госпожа председател. Благодаря и на господин Мюлюна за неговата презентация. И искам само да ви поздравя от финландските депутати, от името тяхно име за вашата чудесна презентация, защото това е трудна работа, която поставя много предизвикателства. Един много важен въпрос, който често си задавам, докато срещам колеги от други държави членки – е следния. Става дума за дейностите на ЕМБ. Има ли дублиране, има ли препокриване е, в дейностите, които са включени в проучването, дейностите, които реализирате в МСА? като се има предвид е, това, което се прави в държавите членки. Дали те са установили контакт с вас, за да се информират по-добре какво прави ЕМБ от една страна и какво правят те от друга страна. Е, защо? Защото всъщност е, ресурсите трябва да се управляват интелигентно, така че трябва да се знае какво се прави в държавите членки. Господин Кисталов. Благодаря ви. Три въпроса, господин Мюлю. Радвам се да ви видя отново сред нас. Това не беше въпрос. Първият ми въпрос идва. Може ли да получим копия от презентацията ви? Добър въпрос, каза председателката. Втори въпрос. Преди няколко седмици имаше една токсична мъгла, идваща от морето, от южния бряг на Англия. В моят избирателен район отидохме на плажа, защото беше хубав ден. Но за нещастие се появи тази токсична мъгла и аз се озовах в болница с затруднение в дишането не се чувствах добре, гадеше ми се. И бих искал да ви попитам, господин Мюлю, дали може да ни помогнете да проследим източника и естеството на това замърсяване. И евентуално, може би, пък да намерим хората, които са отговорни за случилото се. И третият ми въпрос, който не е точно по темата – може би сте забелязал, че Обединеното кралство явно е взело твърдо решение да напусне Европейския съюз и не съм сигурен за последствията. Какви ще са те според вас, ако и когато Обединеното кралство напусне ЕС? Merci, monsieur Кистело. Благодаря. Наистина това е тема, по която нашата комисия е, работи. Става дума за морския сектор и е, е, този фамозен прексит, ако мога така да се изразя. И всъщност тази връзка е много важна за нас, защото ние знаем след това, че а, е, Англия, по-скоро Великобритания е част от вашата агенция, членува там, така че трябва да има някакви бюджетни последици и вие знаете, че а, е, вече се преговарят бюджетните въпроси за следващите години. Така че моя въпрос е дали предвиждате всичко това, какви ще бъдат последиците от Брексита е, в бюджетно изражение. Това е първия ми въпрос. А сега вече по морските въпроси ние всъщност не сме засегнали това, но тъй като има фери, боти и други, как е, всъщност е, ще е, станат нещата, когато те напуснат една зона на общността, която е регламентирана и третото, което е важно за мен, е да се очертаят перспективите. Морския сектор е сектор, който има своето бъдеще през следващите години и е, сега за следващите 20 години има ли някакви планове, как ще функционира? Ние говорим за морска економика, за други неща. Имате ли някакъв сценарий, какво ще стане? И всъщност е, всички е, въпроси, които е, са свързани с това. Благодаря. Um, Благодаря, госпожо председател. Набор от добри въпроси получих. Сега ще се опитам да отговоря на всички. На въпросите на господин Ван Дайкам за търсещите обежище и за беженците, идващи от Северна Африка – и отправящи се главно към Средиземноморския регион. Ние участваме, като предоставяме информация на Frontex за хората, които се намират в морето. Опитваме се да засечем малките плавателни съдове в морето и изпращаме информацията на Frontex и компетентните органи на държавите членки, които имат правомощие да предприемат действия. Нашата роля не е да предприемаме каквото и да е по отношение на плавателните съдове. Ние просто споделяме информацията, която събираме с инструментите, с които разполагаме. Frontex в много случаи и а, държавите членки не разполагат с необходимото оборудване, за да а, засичат този трафик. Вече неколкократно нашите инструменти за мониторинг доведоха до голяма полза, тъй като предоставиха информация на компетентните национални органи, които предприеха незабавни мерки. За нещастие понякога се случват и нещастни случаи, хората се давят в морето. Затова разработваме и една служба която ще има за цел да използва по-големи дронове, за да може да се следи трафика. Към момента този тип дронове се използват само за военни цели, струват скъпо. В момента се свързваме с а, потенциални доставчици и правим оценка на а, разходите, които ще трябва да направим, за да а, се оборудваме с този тип дронове. Както вече казах, по отношение на бреговата охрана, работим, извинете, с Frontex и Евка. Работим заедно и с компетентните национални органи на Гърция, Италия, Франция, които е, могат да предприемат действия. Италианската флота действа в Средиземноморския регион. Тя получава информация от нас. Предоставяме информация също и за района на рога на Африка. Това е принципа, по който изпращаме информация по мрежата. Работим и с държавите от Северна Африка разработихме три проекта, сега имаме и четвърти проект SafeNet, който ще продължи за период от 4 години. 4 милиона са отделени за проекта. Дава се възможност на компетентните органи на северноафриканските държави да предприемат мерки по отношение на безопасността, сигурността, бреговата охрана, околната среда, мониторинга, доколкото могат. Ние предоставяме обучение на тези държави, за да могат да отговарят на необходимите изисквания. Към момента можем да кажем, че резултатите са обнадеждаващи. Това е видно и от решението проекта да продължи за следващия 4 годишен период. Държавите от Марокко до Йордания също се включват в нашите действия, защото и те виждат ползата. Относно конкретните операции с северноафриканските държави, работим с Тунис. Имахме едно остаряло оборудване, което модернизирахме. Изпратихме остарялото на Тунис – и така те разполагат с плавателен съд, който в момента може да им позволи да отчитат и целите в областта на околната среда. Поддържаме тясна връзка и работим в тясно сътрудничество с тези държави. Пластмасовите отпадъци. Проблемът е сложен и трябва да се разглежда в световен мащаб – Отпадъците идват не само от корабите, но и от брега. Към момента нашата агенция няма мандат да предприема каквото и да е в това отношение, но пък защо пък да няма някаква форма на сътрудничество с държавите членки в това отношение? Този проблем няма да изчезне от само себе си. Нещо трябва да се направи, за да можем да се отървем от пластмасовите отпадъци в моретата и по бреговете. В момента в комисията работим по директивата за пристанищните приемни съоръжения. Тя трябва да бъде преразгледана. Надяваме се за в бъдеще да имаме един модел в нашата система TETIS, модул TETIS и UNAL, по смисъла на който всеки плавателен съд, който идва на европейско пристанище, трябва да докладва всички отпадъци, които са на борда му. Така че напредваме по отношение на контрола, но това отнема време. Прави сте, нещо трябва да бъде направено. Има няколко инициативи от страна на индустрията, тя се опитва да разработи системи, които да а, споглъщат и да освояват пластмасовите отпадъци. На следващо място. Добавената стойност от системата се изразява в това, че административната тежест намалява. Директивата влезе в сила през 2010 година, преходният период беше до 2015 година. Всички държави транспонираха директивата и разполагат с единен прозорец. Те обаче трябва да обменят информация по морското дело с другите държави. От комисията поискахме оценка на системата за национални единни прозорци от държавите членки. Докладите са готови, бяха предадени на комисията и ние все още сме на етап оценка, за да преценим какво да преработим в директивата, за да подобрим функционирането на единния европейски прозорец. Работим също с държавите членки и с индустрията. Имаме и един пилотен проект, в рамките на който се опитваме да разберем как бихме могли да постигнем най-добрия резултат – почти сме постигнали крайния резултат, но а, все още трябва да се преминат някои етапи, като например директивата за митническия кодекс. Дали бихме могли и нея да включим в системата? Все още не разполагаме с необходимите инструменти, нямаме необходимите правомощия. Вие разполагате с тях. Е, wij hebben ook die Мога ли да задам един малък въпрос? Във връзка с оценката на директивата от 2010 година 65, ние всъщност искахме това, обаче всъщност капитанът и корабособственикът срещат много административни трудности, няма никакви подобрения. Какво може да се направи за подобряване на ситуацията? Всеки иска да има своя собствена система, обаче те ако не си сътрудничат, нещата няма да върват добре. Да, точно така. Затова се опитваме да направим така, че системите да могат да сработят. капитанът и е, моряците разполагат с необходимата информация. Не трябва да отвояваме работата им сега. Осем държави членки подадоха доклад за единния е, прозорец. Държавите членки обаче работят различно, защото прилагат различен подход, смятайки, че дадени пристанища, по-големите такива, разполагат за солидна система и за тези пристанища държавите членки не желаят да променят нищо. Ние от нашата агенция не можем да накараме тези държави членки да променят системата си. Трябва да има правно обвързващи разпоредби в това отношение, защото в противен случай ние няма какво да направим. На въпроса за а, дроновете. Въпроса на госпожа Майснер. We are, uh, we are working with, uh... Работим активно с безпилотни самолети в рамките на различни услуги. До 2020 година са заделени 67 милиона за тази цел. Имахме обществена поръчка, различни възложители. Целта беше да те да отговорят успешно на изискванията ни. Много предизвикателства ни очакват обаче, защото за момента дроновете са относително малки и ние се опитваме да запълним нашата а, система. Технологията обаче напредват бързо което доста ни ограничава в услугите, които предоставяме. Въпреки това, ние предоставяме такива. 15 държави членки вече проявиха интерес към тях. Проявиха интерес към услугите, които предоставяме. Разрешението обаче трябва да дойде от националните компетентни органи, а не от нашата агенция. Тези компетентни органи трябва да работят с компетентните органи по въздухоплаването в съответната държава членка. Харвания е, Харват, извинете, е първата държава, която получи подобно разрешение, вече използва услугата. Ние предоставяме услугите като пакет услуги за държавите членки. Държавите членки не трябва да заплащат нищо тази услуга е напълно безплатна. Очакваме скоро да получим и други заявки, след като и други държави членки получат разрешение от компетентните си въздухоплавателни органи. Reception Facilities Directive Директивата за пристанищните приемни съоръжения, както вече казах, тя се преразглежда проблема с сярата, сярата в морето, съдържанието на сяра във въздуха, на нашия дрон имаме устройство, което му позволява да засече а, съдържанието на сяра в морето. И когато даден плават летателен съд, от него излиза пушек, дрона може да засече какъв тип гориво се гори. Нещата обаче са малко по-сложни, не разполагаме с необходимите инструменти, за да можем да засичаме различните типове замърсяване в морето. Компетентните органи в областта на околната среда на национално равнище не винаги разполагат с сателитен мониторинг. Така че към момента не разполагаме с необходимото оборудване, за да извършваме подобен тип мониторинг. Вече говорих за националния единен прозорец. Двойното докладване е проблем, дължи се на липсата на сътрудничество между компетентните национални органи. Трябва да упражним натиск върху тях, за да може те да работят в по-тясно сътрудничество. Услугите в рамките на Коперник. Вече казах, работим с Генерална дирекция Растеж и се споразумяхме до 2020 да има 40 милиона по програмата Коперник. С тези средства можем да закупим сателитни а, снимки, както и различно сателитно оборудване, за да актуализираме нашето. До сега съм получавал сателитни а, снимки, които са един вид отражение, но не са оптични. Имаше въпрос за научната и развойна дейност. Доколкото е възможно, сътрудничим с институтите за научна и развойна дейност на държавите членки. Резултатите от нашата научна и развойна дейност са на разположение на интернет страницата ни, така че всеки, който пожелая, може да я намери там. Господин Тейлър поиска копия от презентацията. Разбира се, ще ви предоставя такава, а токсичната мъгла на южния бряг на Англия от преди няколко седмици, аз прочетах за нея, опитах се да засека откъде идва, но не разполагаме с необходимото оборудване. Ще се опитаме да следим за подобен род неща с нашите дронове, но както вече ви казах, към момента те могат да засичат само съдържание на сяра. За друг тип замърсявания ще трябва да се здобием с други сензори. Но, както вече казах, дроновете не са достатъчно големи, което само по себе си доста ни ограничава. В бъдеще, когато наблюдаваме околната среда и имаме възможност за сателитни снимки, по този начин ще се увеличат и възможностите ни. На въпроса за Брексит – Внимателно следим дискусиите в Брюксел, но не участваме пряко в тях. Хората ни, разбира се, се безпокоят. Имаме 60 британски служителя в агенцията и те не знаят какво ще се случи с тях. Неофициално сме обсъждали въпроса с компетентните британски власти. Те са натъжени от случилото се защото ние предлагаме много информация от нашия мониторинг на британските власти. Ние обаче също ще пострадаме от напускането на Обединеното кралство, защото Обединеното кралство също праща информация към нашата система. Така че случващото се ще се отрази а, негативно на морската безопасност. Така, например, Една от нашите служби е в Абардин, в Шотландия. И там са и всички плавателни съдове, които задействаме в случай на някакъв инцидент. Разбира се, Обединеното кралство е близо до Европейския съюз, може пък да успеем да запазим службата, но тя ще действа при различни условия. Вие също говорихте е, за Брексит, за Европейската директива и попитахте какви ще са последствията за Обединеното кралство. Смятам, че Обединеното кралство ще трябва да актуализира цялото си законодателство в областта на морското дело защото тази директива, която а, ние ще преработим, те може да не транспонират националното си законодателство. Има и много други въпроси, други споразумения в областта на морското дело. Те също са свързани с сътрудничеството между ЕС и Обединеното кралство. В дългосрочен план какво ще се случи, питате вие, след около 20 години? Ами, мисля, че морският транспорт ще се запази и ще се увеличи, а предизвикателствата в морската политика ще се увеличат. Все повече ще обсъждаме автономните плавателни съдове, плавателни съдове за движване от разстояние, но има много проблеми, които трябва да решим преди е, тези плавателни съдове да бъдат оперативни. Една от компаниите създаде плавателен съд – който ще може да извършва а, търговия. А, това е един по-специален плавателен съд, който се задвижва от разстояние, но за това ще трябва разрешение. Дали това ще се случи след 10, 15 или 20 години, не знаем, но определено това ни очаква в бъдеще. Madame Messner, vous avez une petite dernière question. Allez-y. Госпожо Марса, имате последен допълващ въпрос. Ще го задам на английски, за да ме разберете направо. Попитах ви какво се случва с продуктовия каталог на Коперник? Зададох ви въпроса, но вие не ми отговорихте. Съдържа ли този продуктов каталог всички отговори, с които вече разполагате или не? И още един въпрос, последващ доклада за Брексит на колегата Кит Тейлор. А какво е положението с Норвегия? Вижте какво се случва по норвежкото крайбрежие. Предоставяте ли и данни на Норвегия, въпреки че това не е държава членка на Европейския съюз? Може това да е някакво решение после за Обединеното кралство, не знам. Благодаря ви за този допълващ въпрос. Каталогът на Коперник включва всички услуги, които предлагаме в момента с тази програма, т.е изчерпателно обяснение на всички възможности и дейности, които си изготвя в момента с каталога. Ще има и други, но не искам да ги споменавам към момента. Имате достъп до каталога през нашата интернет страница. Норвегия, както знаете, е страна от Европейското посад свободна търговия, т.е. сътрудничим си с тях. А, и за нас те попадат в същата категория като държавите членки на Европейския съюз. И бе, С това приключихме. Много ви благодаря, господин Мили, че отговорихте на всичките ни въпроси и за това, че ни обяснихте по-конкретно какви са предизвикателствата пред Агенцията за морска безопасност. Както казахте, те първа Започваме да работим по много важни въпроси. Цифровизацията беше сред тях. Сутринта обсъждахме автоматизираните автомобили. Не бива да забравяме, че в близко бъдеще сигурно ще има и автоматизирани кораби. Друг важен въпрос е предвижването на голям брой хора, част от които са бешенци. Всички това са важни теми и вашата агенция играе много важна роля в момента. Но в сърцето на всички обсъждания си оставя въпрос с бюджета. С пълно право казахте, че някои от служителите ви се притесняват за бъдещето си, тъй като те са с британско гражданство, но а, там нататък ще трябва да мобилизираме всички държави членки, за да съберем нужно финансиране за тази агенция. Агенция, която е много важна, изпълнява мандат с а, а, цели, които са в полза на всички ни. Сутринта обсъждахме и въпроса за международното управление на океаните. Това също е много голямо предизвикателство. Много е важно да имаме такова международно управление, за да се гарантира бъдещето на океаните за бъдещи поколения. С това приключваме заседанието. Припомням ви, че, ще под... че следващото заседание ще бъде на 25 септември. Започва в 15 часа. Ако нямате възражения, закривам заседанието и ви благодаря.